Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu unserer Добър ден, добре дошли на последното ни заседание преди лятната вакансия. Добре дошли на последното заседание преди лятната вакансия на Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент. Няма възражение срещу дневния ред, това той се счита за прият. Ако няма възражение срещу протокола от 15 и 16 юни, той може да се счита за прият. Преминаваме към енергийния пакет, пакета за енергийния съюз, рамкова стратегия и протокол от Париж. Са докладчици са госпожа Вирконен и господин Ейкхуд. Думата има госпожа Вирконен. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в сянка и на всички членове на Комисията по транспорт. Бяха внесени 56 изменения, които прераснаха в 6 7 компромисни изменения. Установихме много добро взаимодействие с всички докладчици в сянка и всички политически групи. Благодаря им за участието. Както сме отбелязвали и преди, много е важно Комисията по транспорт да постави акцента върху въпроси свързани с транспорта. Становището, което изготвяме, е за Комисията по промишленост и енергетика. Знаем, че в проекто доклада на тази комисия не се съдържаше нищо за сектора на транспорта. Затова в становището си се съсредоточаваме изключително върху тези въпроси в енергийния отрасъл, които са свързани с транспорта. Почти всички компромисни изменения се отнасят до такива въпроси. Благодаря ви за участието. Надявам се, че комисията ни ще подкрепи тези компромиси. Доста накратко се изказахте. Сега би трябвало да дам думата на другия докладчик, но той не е тук. За това ще дам думата на докладчиците Сянка Тереза Грифин. Все още не е тук. Не, тук. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, колеги, благодаря първо на докладчицата за работата й. Изготвихме добри компромиси, от които надявам се ще проистекат допълнителни ползи за проекто доклада на комисията ИТРЕ. <clears throat> Енергийният съюз е много важен законодателен акт, от който ще зависи бъдещето ни през едните десетилетия. От него ще проистече голямо въздействие върху заетостта и транспорта. Отрасълът на транспорта трябва наистина да бъде интегриран в прехода към ВИ. На транспорта се пада 30% от общия размер на енергийното потребление в Европейския съюз. 94% от транспорта зависят от нефтени продукти. Това трябва да се промени. Приветствам визията на комисията за един устойчив енергиен съюз с ниски въглеродни емисии. Радвам се, че докладчикът е включил предложенията ни за електромобилността и електрификацията като средства за намаляване на размера на емисиите. Енергийната ефективност и ВЕИ са изключително важни в прехода от ядрена към други видове енергия. Затова трябва да има задължителни цели за енергийната ефективност и дела на ВЕИ. Преходът към други видове енергия няма да бъде успешен, ако <clears throat> не включим в процеса органите на местно и регионално управление. Рамката за управление на енергийния съюз трябва да залага на перспективата отдолу нагоре и отгоре надолу. Гражданите трябва да са в основата на енергийния съюз. На нас се пада отговорността да направим така, че те да се възползват от прехода към други видове енергия, като създадем висококачествени работни места и гарантираме равнопоставеност за хората с ограничена мобилност. Енергийният съюз трябва да обхваща както градските, така и селските райони. Много се радвам, че докладчикът е включил предложението ни за насърчаването на развитието на планове за устойчива мобилност, както в градските, така и селските райони, с цел намаляване на замърсяването. С удоволствие ще изслушам вашите виждания по текста. Още веднъж благодаря на докладчика. Благодаря ви, колегата Фария. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Вирконен, както и на всички докладчици в Сянка за доброто ни взаимодействие 94% от транспорта са зависими от нефтени продукти. Затова, ако искаме да се справим с тази своя зависимост и да сведем до нула въглеродните емисии в економиката, трябва да заложим на транспорта като на ключов отрасъл. Либералите са внесли изменения за по-ефективно използване на енергията в градския транспорт, за екологичния аспект, за интермодалността и ИКТ изтъкваме необходимостта от разглеждането като приоритетни на най- енергийно ефективните видове транспорт. Подчертаваме също и необходимостта от подпомагането на внедряването на новаторски технологии и реализирането на демонстрационни проекти по линията на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това трябва да се осъществи по технологично неутрален начин. Нека ви припомня, че Енергийният съюз е сред основните приоритети в работата на комисията. Транспорта трябва да изиграе ключова роля в това отношение.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 <clears throat> Първо желая да благодаря на госпожа Вирконен за конструктивната позиция, за готовността към компромис по време на работата. По този начин ние успяхме да постигнем общи компромиси. Що се отнася до енергийният съюз, аз искам в дискусията да се спра на две точки. Това са неща, които са изключително важни за нас. И мисля, че трябва да се осмелим да преминем към диалог първо, подкрепа на изкопаемите горива. На практика това означава, че твърдим едно, а вършим друго. Като альтернативни енергийни източници, ние трябва да а, си помислим всъщност за такива енергийни източници и да засилим техния добив, ако не желаем да подкрепяме изкопаемите горива. Това трябва да бъде европейска политика. Ние трябва най-сетне да отворим очи и сега да престанем да играем тази двойствена игра. Освен това, като втора точка, искам да посоча диверсифицирането на енергийните източници и свързването в мрежи. Мисля, че цялата инфраструктура се нуждае от нова дефиниция. Мисля, че не е достатъчно да се мобилизират само публични средства. Трябва да стимулираме и предлагането, като обвържем в по-голяма степен в мрежи инфраструктурата. Мисля, че сътрудничеството до този момент обаче във всички случаи беше много добро. Благодаря. Сега господин Склявич. Инше, на дане речи. Първо би се захвалио колегици Биркунен. Благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа Вирконен и всички докладчици в Сянка за взаимодействието вече бе казано най малко за значимостта на енергийния съюз, както и за значимостта на транспорта в рамките на този съюз. Мобилността е една от основните свободи, с които се ползват европейските граждани. Затова тя трябва да се гарантира по устойчив начин, като се постави ударението върху устойчивостта на транспорта. Това означава, че в транспортния отрасъл трябва колкото се може по-скоро да спрем използването на изкопаеми горива. Така не само ще намалим зависимостта си от вноса им, ще допринесем и за постигането на други цели, определени от Европейския парламент, като например намаляване на емисиите на въглероден двуокис и подобряване на състоянието на околната среда в Европейския съюз. Това косвено ще се отрази благоприятно върху общественото здраве. Що се отнася до измененията, някои от тях не са залегнали в компромисните изменения. Мисля, че трябва в по-голяма степен да поставим ударението върху транспорта в контекста на 21-та конференция на страните по рамковата конвенция на ООН за измененията в климата. Освен това, нараства потребността от енергия. Трябва да се инвестират повече финансови и човешки ресурси в научно-изследователската дейност. Така ще допринесем за повишаването на устойчивостта на транспорта. Обсъдихме електрифицирането на шосейната и ЖП инфраструктурата. Това трябва да се постигне колкото се може по-ефикасно и колкото се може по-бързо. Освен това, ще трябва да установим връзка и между транспорта и туризма. Устойчивият туризъм е сред основните стопански дейности в Европейския съюз, но туризмът не може да е устойчив, ако не е устойчив транспортът. Затова насърчаването на устойчивостта на транспорта в полза на отрасъла на туризма също е важно. Надявам се, че утре ще подкрепите мое изменение, в което визирам именно това. Важно е, според мен, това изменение за онези държави членки, където делът на туризма в БВП е по-висок. Господин Айкхуд. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че малко закъснях, но имаше разискване за Гърция. Наближава конференцията в Париж. Това е втората размяна на мнения по тази тема. Предстои да гласуваме по становището утре. Затова би било добре да видим докъде сме стигнали с компромисните изменения. Изготвени са 7 компромисни изменения, които ще се гласуват утре. Те покриват почти всички изменения, внесени от отделните политически групи. Наистина искам да благодаря на всички докладчици Сянка за градивното ни взаимодействие по време на работата по компромисите. Повечето политически групи могат да застанат с така изготвените компромиси. За съжаление, СПД и Европа на нациите и свободите не присъстваха по време на преговорите. ЕКАРЕ не можа да приеме компромисните изменения, но останалите пет политически групи се обединиха около така изготвените компромисни изменения. Наистина се радвам, че успяхме да се споразумеем. Най-важното, за което призоваваме, е в по-голяма степен да се отчете отрасълът на транспорта по време на преговорите в Париж. Знаем, че транспортният отрасъл заслужава специално внимание, но вероятно в Париж този въпрос не винаги ще е сред основните приоритети по време на преговорите. Затова и в текста призоваваме за по-силен акцент върху транспортния отрасъл. Поставяме акцента и върху ролята на Международната морска организация и Международната организация по гражданско въздухоплаване. Те играят важна роля с оглед на намаляването на емисиите. Установяваме, че тези две организации работят по въпроса, но сме настроени критично към тях, тъй като не постигат конкретен напредък. Това е компромисната формулировка, която сме избрали в текста на становището. Тези две организации трябва да постигнат конкретни резултати, тъй като морският транспорт и въздухоплаването трябва да допринесат за постигането на целта от 2 градуса. Радвам се, че успяхме да намерим компромисна формулировка по въпроса. Има и силна формулировка за бъдещето на механизмите за ценообразуване, както и за добрия баланс в, в структурата на енергийния баланс, що се отнася до транспортния сектор. Ако гласувате за компромисните изменения, мисля, че доста бързо ще приключи гласуването. Това също би могло да се изтъкне като съображение да гласувате за. Още веднъж благодаря на всички докладчици в Сянка за ползотворната работа. Председателят, благодаря. Както знаете, обаче качеството е по-важно от скоростта. и в Белет. Благодаря, господин председател. Мога само да потвърдя това, което казахте току-що. Нека продължим в този дух. Благодаря на докладчика за наистина ползотворния, градивен подход. Благодаря му за конструктивните предложения. Подкрепяме всички компромисни изменения, които изготвихте и предложихте през изминалите седмици. Докладчикът вече наблегна на необходимостта от това Международната морска организация и Международната организация по гражданско въздухоплаване да изиграят своята роля. Радвам се, че излязохме с амбициозни насоки за тези две институции. Трябва най-вече да вземем предвид частта в текста, в която пряко ги призоваваме до края на 2016 година да предложат инструмент, който да заслужава доверие, който да доведе до конкретно намаляване на обема на емисиите. Позволете ми, господин председател, да цитирам и важно компромисно изменение номер 4 то съдържа квинтесенцията на становището. В това изменение Наблягаме върху необходимостта от енергийна ефективност от една страна и от друга страна върху необходимостта от електрифициране на транспорта и изграждането на мощности за съхраняване. В изменение 6, компромисно изменение 6, се спираме върху альтернативните източници на енергия, като биогаз, например. Две допълнителни бележки. Нуждаем ли се от допълнителна цел до 2030 година, конкретна цел за транспортния отрасъл? Някои от вас биха могли да кажат, че ни е необходима такава подцел в рамките на общата цел. Разбира се, транспортът ще бъде включен в обхвата на законодателното предложение на комисията, така нареченото предложение за споделяне на усилията в рамките на схемата за търговия с емисии. Ще видим какво ще е съдържанието на това предложение, което ще бъде представено идната година. Изменение 46 на социалистите. Подкрепяме това изменение. Става дума за програмата Коперник за наблюдение на Земята от космоса. Тази програма може да допринесе за процеса на наблюдение върху измененията в климата. Подкрепяме това изменение, то е добро според нас. Благодаря още веднъж за отличното ни взаимодействие. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Благодаря. Аз искам да благодаря и на докладчика, и на докладчиците в Сянка за конструктивната работа, която проведохме. И аз наистина мисля, че тази работа трябва да бъде продължена. Комисията, извинете, поправя се ораторката, комуникацията е, не, а комисията всъщност представи един документ, който е много важен във връзка с Парижката конференция за климата. Докладът показва, че има консенсус по изпращане на ясен сигнал, че държавите членки на Европейския съюз и Европейския съюз като такъв трябва да бъдат начало при изпълняване на задължителните цели във връзка с борбата срещу затоплянето на климата. Целта на този доклад е да направи по-видим сектора на транспорта не само в основния документ Парижкия протокол, но и в програмата на КОП-21 да бъдат предложени конкретни инициативи да се подчертае и отговорността на неправителствените организации. Така че е, трябва да се обърне внимание на градската мобилност. Те трябва да представляват една четвърт от е, транспортните емисии. И също така амбициозни цели се поставят във връзка с е, фонда за опазване на климата и е, ми се струва, че комисията като че ли подценява този толкова важна тема. И в крайна сметка искам да посоча, че трябват законодателни предложения, които са амбициозни, за да е, тласнат напред климатичния пакет 2030 година, така че ние сме много доволни от всички изменения и компромиси, които бяха предложени и очевидно този доклад ще бъде прият утре. Благодаря. Благодаря. Сега Козма Слотовски. Е, пани Przewodniczący, Właściwie tylko dwa zdania. E, po pierwsze chciałbym... Благодаря, господин председател. Благодаря много на докладчика за, тази, за работата по този документ, е, също така и за компромисите, които бяха приети. Нашата група, на политическа група, е, ще гласува обаче против, тъй като ние не сме съгласни с приетите изменения. Благодаря. Благодаря. Гезина Майснер. Благодаря, господин председател. Аз също искам първо да благодаря най-сърдечно на докладчика. Наистина това беше едно приятелско и конструктивно сътрудничество и смятам, че е чудесно, че успяхме да намерим толкова компромиси, които се подкрепят почти от всички. Алде ще подкрепя всички компромиси и мога да кажа, че имаме твърде малко изменения, по които трябва да се гласува отделно, така че всичко може да стане почти част на компромис. И също така искам да посоча, че част от нашите изменения бяха приети. Компромис едно, да, там нещата са ясни. По-видим трябва да стане транспортния сектор, да се интернационализира и да се подчинява на принципите за устойчиво развитие. Компромис 2, по-дълъг компромис, там става дума за АМО и АКЕА. Те естествено трябва да имат по-амбициозни цели в международен мащаб и освен това беше посочено какво е направено във връзка с опазването на климата. Тук трябва наистина да изкажем похвали. Успяхме да постигнем компромис по средата на пътя и това е добре. Компромис 3 отнася се до намаляване на емисиите в транспортния сектор, устойчива логистика, тук имаше голямо съгласие, компромис 4 възобновяеми горива, те разбира се са важни за намаляване на емисиите, компромис 5 публичен транспорт е, и share mobility. Това е нещо, което е актуално при градския транспорт и ще ни занимава и в бъдеще. Компромис 6 става дума за енергийния микс в транспортния сектор. Компромис 7 лоялна конкуренция и инструменти за финансиране, те не са толкова решаващи за климата, но разбира се играят роля при изпълнение на целите за климата. Така че мога да кажа, изразя задоволство от преговорите. Господин Белет каза вече, че новите задължителни цели е, към тях погледът е малко различен от различните политически групи, така че би трябвало да гласуваме отделно. Е, по едно изменение и аз искам да посоча изменението на Павел Теличка и на мен. Ние се опитахме да създадем глобално задължителни цели, така смятам, че ще постигнем най-добър напредък, но ако не успеем, ако е, трябва да продължим, би трябвало да поставим акцента на европейските цели. Това е изменение 47. Благодаря още веднъж на всички за доброто сътрудничество. Благодаря сега Майя Киленен. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportööri Eichhautille. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря за доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. И искам да благодаря и на самите докладчици в Сянка. Ние сме готови да подкрепим всички компромиси и искам да направя само няколко коментара в рамките на тази дискусия. В Европейския съюз е необходима дефиниция на целите във връзка с екологичността на транспорта. Ние искам, искаме и трябва да решим дали ще играем пионерска роля или ще следваме другите. В момента се поставя от една страна темата за технологиите, да, това е важна тема, инженерно дело, ноу-хау, всичко това ще подобри ситуацията в света, но от друга страна е егоистично да се мисли, че човекът е, може да даде принос е, по отношение на собственото си поведение. Аз мисля, че в случая е важна цената на живота, живота като ценност, така че по това трябва да си помислим, да разберем, че и други неща играят роля, не само автомобилите. Когато чета компромисите си, спомням за Хенри Форд. Твърди се, че е казал някога, че ако е питал хората какво искат, може би е щел да получи в отговор по-бързи коне. Сега обаче, ако хората бъдат попитани желаете ли нови коне, е, те може би няма да поискат толкова бързи автомобили. Председателят, благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, първо е, главна дирекция енергетика, Мартин Вестръп. Благодаря, господин председателю. Както казахте, е, многократно Енергийният съюз е приоритет за Европейската комисия за следващите години. Надяваме се да получим подкрепа за този проект – в пълния обхват. До края на годината и в пленарна зала ще бъде обсъждана с тази важна стратегия. Има редица важни инициативи, които ще спомогнат изпълнението на стратегията. Съгласен съм с това, което беше казано, че проекто доклада, представен в комисията ИТРЕ, не обхваща транспорта до степента, до която той заслужава. За това съм благодарен, че вашата комисия реши да приеме становище. Ние подкрепяме това проекто решение, което беше представено преди няколко, преди известно време и сега измененията, които са внесени, подсилват характера на доклада. Утре се надяваме, че комисията ИТРЕ ще отдаде дължимото внимание на вашето становище. Още няколко неща ще кажа, свързани с основните елементи. Комисията е съгласна изцяло с това, че транспортът е много важна област, когато говорим и за въпроси, свързани с енергийната независимост, с независимост по отношение на вноса. В бъдеще целта е да се намали зависимостта от твърди изкопаеми вещества, които се добиват в, в Северно море или в други области, както с право посочихте. Необходимо е да има много големи усилия в областта на транспорта, за да се намалят вредните емисии в сектора през следващите години. От една страна е важно, както вече, вече казахте, да се разгледат всичките видове транспорт в Европейския съюз, за да може най-ефективно да се използват отделните видове транспорт. Освен това трябва да се работи и върху енергийната ефективност и горивните двигатели, както казахте, трябва да видим как да подсилим ролята на електроавтомобилите и транспорта, който разчитан на електричество. Благодаря за интереса, който проявихте към а, нашата инициатива. Благодаря. Господин Мецкър, дали е тук? Yeah, yes, yeah. Um, good afternoon and thank you very much for inviting Добър ден! Благодаря ви, че давате възможност на комисията да вземе становище по тази тема. Виждам, че Европейския парламент поддържа политическата линия на Европейската комисия. Единственото нещо, което искам да кажа днес е, че всъщност по време на международните преговори на КОП-21 беше казано, че трябва да се изпрати много силен сигнал към ИКАО и Международната морска организация, за да си свършате работата както трябва. От страна на комисията много ясно сме заявили това в съобщението. Освен това, сме много доволни от това, че нашата делегация може да представи и темата за електромобилите по време на срещата на КОП. Благодаря ви. Благодаря ви много, особено за последното изречение. Сега двамата докладчици отново ще получат думата един след друг. Puheenjohtaja, luulenpa, että kaikki tärkeimmät... Благодаря господин председател. Мисля, че всички важни сектори бяха обсъдени в дискусията. Най-големото предизвикателство е, че 94% от транспорта зависи от нефтени продукти, като разбира се, ние имаме и други енергийни източници и разполагаме с добри възможности да наложим принципа на устойчивост в транспорта. Това се отнася и за градския транспорт, там има много възможности. 70% от европейците живеят в градове и ако ние проектираме по-добре градовете и наистина отразяваме нуждите на градския транспорт, е, като включим, разбира се, и велосипедизма и ходенето пеша, смятам, че можем да отговорим на принципа за устойчивост. Ние имаме и много горива, които са с е, малки емисии. Това от една страна говори в полза на електромобилите, но от друга страна са ни необходими и технологично неутрални подходи. Необходимо е също така да се замислим за възможността за водородни автомобили или biofuel Карс. Така че в случая е важно да имаме транспорт, който отделя малко емисии. Морският транспорт и въздушният транспорт не бива да се забравят. Те играят много важна роля, когато става дума за международни споразумения. За нас е много важно да имаме международен договор за морския и въздушния транспорт, за да не бъде сама Европа и да не отговаря самостоятелно за устойчивото развитие в сектора. Европейската конкурентоспособност също е свързана с това. Благодаря за направените коментари и мисля, че утре ще можем да гласуваме с широко мнозинство за това общо становище. Бас Айкот. Uh, благодаря. Още веднъж благодаря на докладците в Сянка за техния принос, е, включително и днес. Е, радвам се, че комисията е доволна от нашия принос. Искам да подчертая, че в доклада ясно се призовава комисията да продължи с тези политики, които са специфични за транспорта, с декарбонизацията, с а, използването на другите видове а, транспорт. Много се радваме, че комисията оказва подкреп отношение на Париж, но тези инициативи трябва да обхващат всички други области и КОП в това число. Да излезете с един специфичен пакет, свързан с транспорта. Секторът е показал, че заслужава специално внимание законодателна гледна точка. Тъй като комисията е доволна от този доклад, виждам, че това е една добро, едно добро основание да се е, изготвят е, препоръки, които да отидат и отвъд Париж, да не въжат само за Париж. Благодаря, надяваме се и ние да е така. Утре сутринта ще гласуваме в комисията ИТРЕ на 22 и на 23 септември. Ще се гласува в ЕМВИ на 23 септември след това в пленарна зала. Сега преминаваме към следващата точка. Бюджета за 2016 година, 2016 година Масимилиано Salini е, е докладчик, имате думата. La... inizio innanzitutto ricordando... Eh... Благодаря. Първо искам да припомня графика. Измененията до 22 юли. Това е основният срок. Искам да припомня на колегите, че Става дума за изменения, които се отнасят до становището и до бюджета сам по себе си като цяло. Също така и промените в органиграмите. И пилотните проекти също спадат към измененията. Аз мисля, че формулата, по която се изготвя даден пилотен проект е отрешаващо значение. Повтарям още веднъж, срокът е 22 юли, същото се отнася и за гласуването 31 август. След като гласуваме становището, всичко ще бъде предадено на господин Фернандес. Ще имаме и изслушване с господин Фернандес. Що се отнася до съдържанието по същество, съвсем накратко, в становището става дума най-общо за новостите, които са въведени в фонда ЕФСИ, плана Юнкер, който твърде рано прояви своето влияние върху бюджета. Що се отнася до транспорта, Знаем, че има едно първоначално предложение на комисията и то е много важно. 8 милиарда бяха заявени. с ЕФ и Хоризонт 2020 и използване на маржовете. Също така преструктуриране 5 милиарда и 3 милиарда от маржа, така че 1 милиард допълнително от маржа, което естествено оказва въздействие върху нашата формула за финансиране. Тези 500 милиона евро от СЕС изцяло ще бъдат включени в транспорта. Те няма да отидат в телекомуникации, а само в транспорта. Става дума за средства от МСЕ, механизъм за свързване на Европа и това трябва да се подчертае. Разбира се, ако се промени нещо в МСЕ, това ще окаже въздействие върху важни инвестиции в екологично и социално отношение, но между другото там са необходими субсидии. Става дума за инвестиции, които са свързани с железопътния транспорт, смятам, че тук печалбата от инвестирания капитал е много по-ниска, отколкото в други случаи. Освен това, това са инвестиции, които никога не са възвръщаеми. Така че ние искаме нашата позиция да остане твърда и това съм посочил в становището. Освен това, съществува и една голяма глава посветена на пакта за стабилност, аз мисля, че винаги се правят паралели с плана Юнкер. Подчертава се, че е, пакта за стабилност не трябва да забавя инвестициите, най-вече инвестиции, които са от централно значение за развитието и съживяването на економиката. Така че, ако сега искаме да приложим златното правило и да из изведем инвестициите от пакта за стабилност, ние бихме били много по-гъвкави, но както и да е, аз няма смисъл да се свирам на това. Що се отнася до установището, ние сме посочили основните стълбове в транспортната политика, които се използват като инструменти за вътрешния пазар, също така темата пристанища и летища, също така е важно да се спомене и третият железопътен пакет, респективно, е, извинете, четвъртия железопътен пакет и връзката с националните агенции за сигурност и Европейската железопътна агенция. След това е, темата ЕРТМС като единен европейски стандарт. След това гражданска авиация, единното европейско небе като гаранция за сигурност и конкурентоспособност, след това средства за защита на гражданите, туризъм. Туризмът също играе роля в много пилотни проекти, които са свързани с транспорта. Важно е да се посочи, че това са аргументи и теми, които са с хоризонтален характер. Засягат се различни комисии. Тук е, е важна и темата, по която работи госпожа Вирконен. Градският транспорт, е, около 70% от населението в света живее в градове, така че това наистина е важна тема. Ефективният градски транспорт е много важен за една световна политика за развитие. Георги Пирински. You, Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя господин Селини за изготвянето на този проект от доклад. Той е много добра основа за изготвянето на обща позиция по бюджета за 2016 година. Имаме, е, освен това, и предложение на съвета, което съвместно с предложението на комисия ще ни даде възможност да предложим подобрения, както и да е, се предвиди е, по-ефективно финансиране и адекватно финансиране за е, транспорта. Първото изменещо писмо за 2016 година се предвиждат е, плащания, бюджетни кредити за СМС за 2016 година, но има и предвиждат се и някои съкръщения по отношение на ЕФСИ. Тук се имат предвид и бюджетни кредити, е, заплащани и заплати задължения, помощ, която е предвидена за НАЦ. 681 предложения бяха внесени, но само 276 проекта могат да бъдат финансирани, което означава, че държавите членки са готови и могат да използват ЕФСИ и имат нужда от съответното финансиране. Относно МФР, трябва да си има предвид, че бюджетните кредити, които са предвидени, трябва да бъдат зачитани. Предложението на съвета предвижда бюджетни кредити за финализиране на транспортната мрежа. Обаче 6 милиона и 300 хиляди евро ще бъдат съкратени. Много е трудно да се приема помощ, когато има нужда от средства от една страна, а съвета отказва е, да предложи е, финансиране за изпълнение на приоритетите на Съюза. Съвета предлага е, съкръщения на, за, на средствата за няколко важни агенции. 9 милиона и 700 хиляди се предвижат като съкръщения за Агенцията за иновациите, агенция, която отговаря за изпълнението на ЕФСИ и за изпълнението на проектите. Трябва да се каже, че агенциите имат нужда от по- добър капацитет, за да се изпълняват своите задачи. Необходим е достатъчен персонал. Предложението на комисията за Европейската ЖП агенция трябва да има предвид, че отговорностите ще се увеличат за тази агенция след приемането на четвъртия ЖП пакет. Агенцията няма да може да разчита на допълнително финансиране от данъци и такси. Относно туризма е трудно да се получи подкрепа за създаването на нова бюджетна линия за туризма. Има проекти и мерки, свързани с туризма, които могат да бъдат финансирани по различни бюджетни редове, но е добре да има добра координация и ам, последователност и съвместимост, когато говорим за такъв тип мерки. И на последно място, но не е по важност, говорим за научни, научните изследвания. Те заедно с иновациите са много важни за туризма и за създаването на интелигентни видове транспорт. Трябва да има ем, устойчив е, подход при потребяването на енергия. Не можем да съгласим с предложените економии от съвета за транспортния сектор и най-вече за иновации и изследвания, които възлизат на над 30 милиона евро. предлагам да се гласува против това предложение, свързано с средствата, които се предоставят от страна на съвета. Господин Рикет, благодаря господин председател, благодаря много за извършената работа. Имам няколко коментара. Имаме проекто бюджет на комисията и като цяло се предвижда увеличаване навсякъде. Имам предвид и критериите за инфлацията. Това всъщност е бюджет, който е свързан с първата една трета от многогодишната финансова рамка. И както вече беше казано, мога да кажа, че Наистина трябва да се подчертаят някои теми. Е, железопътната агенция, тук е, вече е, трябва да помислим за мрежите, които трябва да бъдат изготвени, не само 13 милиарда, които са подготвени, а би трябва да се отправи нов призив в края на годината и тук вече ще трябва да се помисли за оперативната работа на тази агенция. Вторият коментар по бюджета на комисията, намаляването на бюджета за изследване е нещо, което е неприемливо в рамката, която се намираме, обаче като цяло това всъщност означава и едно закъснение на актуалните програми и това би могло да бъде обект на загриженост във връзка с Joint Undertaking. Е, базата за Галилео, това е нещо, което ни е, създава загриженост 46%. Това е нещо, което наистина трябва да, по което трябва да си помислим и е, що се отнася до агенцията, комисията е, е включила в многогодишната финансова рамка е, това, обаче очевидно това не са явно средствата за ЕАЗа, за други агенции и тук наистина аз мога да кажа, че съм шокиран от факта, че комисията отново е, се връща към тези агенции към техния персонал, е, въпреки че е, става дума за един бюджет за първите две. Комисията мисля, че трябва да предвиди съответен бюджет за тези агенции и тя ще и, и мога да, покажа, да посоча също, че е, тук е, е, има и намеса по отношение на персонала на тези агенции. Що се отнася до е, мнението на съвета, аз е, мога да кажа, че всички бюджетни редове на комисията се запазват е, и това отразява исканията на всички страни. Те бяха приети почти единодушно и съм много е, очуден, защото е, съветът е, наистина прави някои стъпки в неправилна осапка, като че ли се наценяват работата на ЕРА, на някои други агенции и мога да посоча, господин председател, по драфа Манинг Беджет. Да, е, той напълно съответства на резултатите на преговорите, които приключихме миналия месец с съвета. И е, аз мога да припомня нещо много важно. Всички отделиха много голямо внимание и е, следващата година ще има дискусия по маржовете, защото 2, 2 ,4 милиарда от бюджета, които бяха предвидени от бюджета. Е, е, всъщност е, става дума за Connected Facilities. Това не е максимумът и аз мисля, че трябва да се борим, за да можем да постигнем най-добри резултати. И е, тук е, искам да посоча извършения анализ на бюджета, имаше и дискусии в рамките на трилога. Ние обаче успяхме да постигнем успех, което никога не е ставало в такъв е, диалог. Успяхме да получим средства за е, маржовете за 2014 и 2015. Аз мисля, че това е една солидна позиция за следващата година и е, може би ще можем още да намалим е, още средствата за Connecting Facilities от е, механизма за финансово гарантиране. И искам също да посоча, че има някои интересни моменти във връзка с подготвителните дейности, във връзка с пилотния проект. Имаме наистина много такива пилотни проекти и повече отколкото могат да бъдат прияти от бюджетните органи, така че тук трябва да се направи избор в подготвителната работа. Комисията трябва да направи избор не става дума за нещо секретно, и комисията обаче не трябва да прави избор на наше място, е, така че е, в случая трябва да се поддържат връзки с техническите комисии, е, техническите органи на комисията. Мисля, че както много често, господин председател, ще защитаваме бюджетния ред, който е отделен на нашата дейност – и ще следваме същия принцип, а именно да помагаме на комисията и да коригираме съвета. Благодаря. Благодаря, Майя Киланен. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijä Salinille hyvästä pohjatyöstä. Благодаря, господин председател. Аз лично Искам да засегна темата за единното европейско небе. И бих си пожелала тук да говорим още по-ясен език, не само да формулираме препоръки. Защото безопасността, сигурността, конкурентоспособността, те са отрешаващо значение, поради което темата наистина е централна. Ние винаги сме упражнявали натиск в продължение на години наред и не сме стигнали до крайния резултат. Така че да отговорим на исканията на европейските самолетни пътници. Не знам, от една страна в една страница като че ли не събира много, но си мисля, че темата за туризма е много важна. Ние наистина сме комисия по транспорт и туризъм, но като че ли малко се засяга туризма, така че според мен би било добре, ако се подчертаят тук стопанските измерения, да не се произнасят само тържествени речи за туризма, а да бъдат посочени и съответните стопански единици в туризма. Има да се работи по бялата книга за транспорта, но въпросът е дали ние наистина искаме да внесем изменения. Арктическата транспортна политика е нещо, което ме интересува – транспорта в северните райони и как ще изглежда той в бъдеще. И аз самата си задавам въпроса дали и тук в рамките на бюджетната дискусия няма да е възможно да бъде включена тази тема. До сега тя не е била разглеждана във връзка с транспорта и аз мисля, че по нея не са водени и други европейски дискусии. Благодаря. Надяваме се, че в северните райони климатичните промени няма да облегчат толкова условията за транспорта. Следващият оратор. Благодаря. Искам да благодаря на господин Залини за изготвени от него доклад. Ще внеса изменения към доклада. Прозрачността е много важна. Миналата седмица се срещахме с ресорния комисар в Страсбург. И ам, казахме, че е необходимо да има прозрачност, за да имаме достъп до съответните досиета, съгласно които се отпускат средствата когато говорим за изменения, за ресурси, за финанси, за нас е важно да се засегне и темата за законосъобразността, да се засегне и темата за незаконосъобразно е освояване на средствата. На следващо място оценка на въздействието, свързана с изпълнението на самите проекти. След това и друга тема какво искат гражданите. Когато се финансират големи инфраструктурни проекти, трябва да не забравяме, че те са за благото на гражданите. Тези проекти са в услуга на гражданите. Така че е, трябва да се чуе мнението на хората, които са на място. Сега Христина Реборадро. Първо искам да благодаря на докладчика за направената презентация днес – и това вече беше казано от някои мои колеги, но аз искам още веднъж да наблегна на а, някои аспекти, а именно, че аз съм много доволна, че е призната спецификата на някои видове транспорт, най-вече железопътния транспорт и е, това разбира се се свързва с субсидиите и още нещо, което беше подчертано от колегите, първо е, бюджета на Европейската железопътна агенция ЕРА, ние току-що приключихме трилога по техническите стълбове и се надяваме, че персоналът е, който е, наистина, за който е посочено, че намалява, тук вече ще трябва да си помислим е, за финансовите средства и се надявам, че ще постигнем споразумение за увеличаване на бюджета на тази агенция и тази необходимост от увеличаване на бюджета излиза и извън интересите на нашата комисия. Ние трябва да убедим колегите от економическата комисия, които не винаги е, следят изцяло този въпрос. И второто, което искам да изтъкна, това е програмата е, Хоризонт 2020. Доминик е, говори е, нещо в тази връзка. Аз искам да посоча още, че е важно да бъде подкрепена тази програма в проекто бюджета, който ще бъде представен и към който ние внасяме изменения. Благодаря. Danke, Изабела Isabella Изабела Monte. Grazie. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за изготвяне от негово доклад. Докладът е много изчерпателен. Обхванати са всички елементи, които са важни за транспортния сектор. Радвам се, освен това, че и туризмът заема своето достойно място. ако всичко а, бъде включено в този план на Юнкер, а, може би потенциалът ще бъде съкретен. А, важно е, когато говорим за инфраструктурните проекти, да се предвиди и ефекта на лоста, защото отчасти има а, а, субсидии, които никога а, не получават своята възвръщаемост. Освен това, казахме, че градското планиране е важно. Планирането на транспорта е едно, но това трябва да бъде елемент свързан с цялостното градоустройство. Само така може да се постигне ефективност по пътищата. За да речем по този начин да се избягват задръстванията през следващите години се предвижда все повече хора да се заселват в градовете и е, важно е бързо да се предвидят мерки в тази насока. Секторът на туризма има нужда от собствен бюджетен ред. В момента се предвижда пряко или косвено финансиране, но тези средства не са достатъчни. Достъпът до средствата се осложнява понякога, защото е много разпокъсано това финансиране. Така че е важно комуникацията да е безпрепятствена. Когато се инвестира в туризма, тези инвестиции имат териториално въздействие. Няма защо да се опасяваме от социалния дъмпинг, защото това, в което се инвестира на място, то се и ползва на място. Е, смятам, че това е, е четвъртият по важност економически сектор в Европа, за това трябва да му се отдаде е, съответното внимание. Това е сектор, който е устойчив на кризи. Имаме нужда от за постоянно подпомагане за малките и средни предприятия, защото те вземат важна част в нашите градове. Благодаря, Гезине Майснер, съвсем накратко. Благодаря, съвсем накратко искам да кажа нещо, което е важно. Докладчикът много добре се е справил, от всички беше подчертано това. Както беше казано от МСС, са взети средства, за да се влеят в ЕФСИ но в крайна сметка е добре, когато могат да се създават инвестиции, които ще се отползи за транспортния сектор. Комисията на транспорта трябва да следи за това и през следващите години. Възможно е много средства да останат в МСЕ и да се търсят и други решения. Исках това да го кажа още веднъж, въпреки че беше казано многократно. Нашият предишен председател е тук и съм сигурен, че и той е на същото мнение. Благодаря ви от името на комисията, госпожа Абагадор. Благодаря, господин председателю. За мен е чест е, съм тук на вашето заседание на Комисията по транспорта. Комисията иска да благодари господин Салини за изготвения доклад и, си, е, е, и взима предвид направените коментари. Комисията иска да подчертае значението на транспортната политика в рамките на Европейския съюз. Много транспортни проекти ще бъдат финансирани от ЕФСИ, въпреки че са взети средства от МСЕ. Ние смятаме, че голяма част от средствата за транспорта няма да намалят. Споменатите приоритети в доклада, като интермодалните връзки, единното небе и така нататък, ще бъдат финансирани, финансирани от нашите фондове в рамките на ЕФСИ. Споделям гледната точка на господин Пирински, свързана позиция с становището на съвета. Миналия четвъртък има заседание на Корепер и стана ясно, че ще има съкръщения за СЕСА, за ИНЕА и малки съкръщения за другите агенции. Комисията ще е благодарна, ако може да подкрепите нашият проект от текст, свързан с бюджетните кредити. Благодаря ви и накрая докладчика Миляно Салини. Благодаря. Искам да благодаря на всичките докладчици в Сянка. Ам, ние Работим съвместно, координираме нашите действия. Ще кажа нещо по отношение на казаното от комисията. Много е важно да имаме предвид един прост факт. ЕФСИ може би ще предвижда гаранции за много инвестиции, но ефекта на лоста в рамките на ЕФСИ може би ще отложи някои инвестиции, с дългосрочна възвръщаемост и а, това, което може да се финансира и ще се финансира от а, на МСЕ, не във всеки случай може да се финансира от ЕФСИ. ЕФСИ ще предвиди финансиране за ЖБ транспорта и за сектора за вътрешната навигация. Ние в качеството си на депутати в Европейския парламент, трябва да посочим, че е важно да се създава растеж. Важно е да има данъчна консолидация, да се създава растеж, истински растеж. Благодаря ви. Срокът за изменения е сряда в 12 часа, 22 юли. Гласуването ще е в комисията ТРАН на 31 август, понеделник след лятната почивка и в пленарна зала на 28 октомври ще бъде гласуването. Преди да кажа нещо друго, искам да приветствам тук сред нас господин Брайан Симпсън, почти на старото му място, на което го виждахме години наред. Много се радвам, че си тук, че комисията те назначи като координатор по а, този доклад. Днес имаме м, а, е, трима координатори. А, Поканали сме трима координатори, по 45 минути имат те за своите представяния. Това е много повече, отколкото ам, беше предвидено през последните заседания, но ти си много опитен, много си научил, можеш да се справиш и радваме се, че си тук, имаш думата. Well, It's a bit strange, I have to say. Трябва да кажа, че е малко странно за мен да присъствам отново на заседание на тази комисия и да установя, че работата тук продължава. За мен е голяма чест да присъствам на днешното ви заседание. Чест е да направя изложение пред вас за морските магистрали. Населението на Европейския съюз е около 505 милиона. Това предполага необходимостта от големи усилия в областта на транспорта с цел гарантиране на достъпност до пазарите, достъпност до стокообмена. Трансевропейските мрежи в областта на транспорта допринасят за постигането на тази цел. Според мен трябва да заложим на общо европейско решение, не на отделни национални решения. Държавите членки трябва да са наясно с какви възможности разполагат в областта на транспорта, какви маршрути вече са изградени, за да могат да планират за срок от 10 години, например. Националните транспортни мрежи трябва да са взаимно допълняеми. Именно до това се свеждат трансевропейските транспортни мрежи. Шосейният транспорт отговаря на голяма част от потребностите в областта на вътрешния пазар и по-точно на повече от 60%, но той не разполага с пълен потенциал на 40% се падат на морския транспорт. Той също е много необходим. Липсата на потенциал економически... От липсата на потенциал ще проистекат и економически недостатъци. Това ще се окаже неблагоприятно и върху околната среда. How is this important? Why is it important? Защо са толкова важни трансевропейските транспортни мрежи? Европейският съюз е най-важният, най-големият търговски блок в света. Търговията се осъществява най-вече с помощта на морския транспорт. Делът на морския транспорт в търговията е 90%. В Европейския съюз 90, 40% от БВП се падат на морския транспорт и по-точно 40% от БВП реализирано с вътрешна търговия. Много висок е и делът на морския транспорт в външната търговия. Суетският канал свързва Европейския съюз с Южното Средиземноморие. Важен е също така и Панамският канал, важен е и маршрутът по Северно море и по Черно море. През изминалите години значително се увеличи стокообменът с Азия. Увеличи се обемът на транспорта към този континент. Стокообменът с Южна и Северна Америка и с Западна Африка е около 40%. Това доведе до силна концентрация на трафика в Средиземноморието и в Суетския канал както и в водещи пристанища, като това в Роттердам и Хамбург. Какви промени наблюдаваме? Търговията с Африка, с Южна и Централна Америка по новия панамски канал ще се активизира благодарение и на споразумението за търговската, за свободна търговия с САЩ морските магистрали и тяхното ефикасно интегриране в световната логистична верига трябва да са сред приоритетите на Европейския съюз не само с оглед на настоящите ни потребности, но и с оглед на бъдещето. Дадох ви вече за пример стокообмена с Съединените щати. Ако заложим на морските магистрали, ще настъпят промени. Ще настъпят промени и ако сключим споразумението за свободна търговия с САЩ. Ще трябва да търсим решения в областта на транспорта, така че да избегнем грешките от миналото и да се справим с участъците с нисък капацитет. В продължение на много векове търговията между Америка и Европа се е осъществявала с помощта на морския транспорт. Това няма да се промени и в бъдеще. Затова морския транспорт трябва да се пригоди. Европейските пристанища трябва да установят връзки и с районите, които са отдалечени от крайбрежието шосейният транспорт, железопътният транспорт и морският транспорт трябва да бъдат рационализирани. За целта трябва да се промени не само инфраструктурата. Процесите трябва да станат по-ефикасни, трябва да се подобри логистиката. Морските магистрали трябва да станат наш приоритет, като се възползваме от информационните и комуникационни технологии, за да обвържем всички действащи лица по веригата. За това ще отговарям аз като координатор за морските магистрали. Но кои са нашите морски магистрали? В какво се състои основната ни цел? Основната ни цел е да се изгради обща европейска мрежа от морски магистрали, така че да се гарантира устойчив и надежден морски транспорт. Тези магистрали трябва да бъдат интегрирани в логистичната верига. Но имаме и допълнителен стимул – този допълнителен стимул е товарните превози все повече да стават наш приоритет, приоритет на проекта за морските магистрали. Така ще се разтовари шосейния транспорт и ще се повишат устойчивостта, ефикасността и ефективността на транспорт. Ще се подобри и достъпността на периферните ни региони. Знаете, че това е една от основните цели на вашите колеги тук в парламента. Поставил съм си три основни цели. Заложих на три приоритета, когато заех поста на координатор морски магистрали. Един от приоритетите ми е околната среда, използването на альтернативни горива. Вторият ми приоритет е интегрирането на морския транспорт в логистичната верига, така че да се включат всички действащи лица. Третият ми приоритет са безопасността, управлението на трафика и човешкият елемент. Спомняте си корабокружението на круизния кораб Коста Конкордия. Това бе за мен повод да заложа на този последен приоритет – Целта ми е да обвържа пристанищата с отдалечените от крайбрежията региони, да обвържа пристанищата едно с друго, да обвържа пристанищата с коридори. Искам коридорите да се обвържат и с транспортни системи извън Европейския съюз. Трябва също така да се свържат и по-отдалечените региони от крайбрежието региони в Европейския съюз с трети страни. По механизма за свързване на Европа разполагаме с 33 милиона по кохезионните фондове. Разполагаме и с финансиране по механизма за свързване на Европа. Общият размер на финансирането е 283 милиона евро. Общият размер на инвестициите е 741 милиона евро как са разпределени приоритетите ни. В областта на околната среда избрахме 20 проекта на стойност 392 милиона по линията на инвестиции и 147 милиона от бюджета на Европейския съюз. Ще осъществим и 6 действия, свързани с течнения природен газ. Да. Тук инвестициите са 184 милиона, безвъзмезното финансиране е 76 милиона. Предвиждаме и 12 действия, в областта на поглътителите. Интегрирането на морския транспорт в логистичната верига. Отбрали сме 5 проекта на стойност 265 милиона по линията на инвестиции и 98 милиона под формата на финансиране от Европейския съюз безопасност на морския транспорт, управление на трафика и човешкият елемент. Тук са подбрани 4 проекта на стойност 82 милиона под формата на инвестиции и 36 милиона от европейския бюджет. Ще изготвим и подробен план за изпълнение, който всъщност вече бе представен през юни 2015 година съгласно член 21 от регламента за трансевропейските транспортни мрежи. Започнахме и проучване, което ще приключи през 2017 година. Излязохме и с нова покана за заявяване на интерес. Надяваме се така да гарантираме по-голям брой участници. Получихме много заявки. Преминахме от етап с много малко проекти до момент, в който можем да финансираме по-малко в сравнение с броя на заявките за финансиране, които получаваме. С други думи, добре биха ни дошли малко повече средства. как да подходим координирано към морските магистрали. Ще изляза пред вас и държавите членки с насоки, както и с подробен план за изпълнение. Вероятно ще направя това през юни-юли 2016 година. Насоките и планът ще бъдат изготвени след допитване до частните и публичните действащи лица. Ще се допитам и до вас. Повечето от коридорите по трансевропейските транспортни мрежи са общоевропейски и действат също така в световен мащаб. За това ще се консултирам с колкото се може по-широк кръг действащи лица. Коридорите сами по себе си са вертикални, а аз отговарям за хоризонталната част. Трябва да работя в общо европейски план. Така че може да се каже, че съм и общо европейски координатор за трансевропейските транспортни мрежи. Това е важно, тъй като всъщност отговарям за 400 пристанища и още по-голям брой кораби. Задачата ми не е лесна. За съжаление обаче не ни достига финансиране. Има проблеми с финансирането по Кохизионния фонд в държавите членки. Както знаете, винаги съм отстоявал каузата на ЖП транспорта така че няма да отнемам средства на ЖП транспорта. Няма обаче и да бъда обсебен от тази тема в държавите членки. Разчитам на вас, Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент, разчитам на вашия експертен опит, така че да създадем една ефикасна трансевропейска транспортна мрежа, в която морските магистрали да изиграят основна роля – Решен съм да направя така, че морският транспорт да заеме своето достойно място в политиката ни в областта на транспорта. Прекалено дълго морският транспорт бе само шаферката, но не и булката. It was a pleasure to listen to you. Like yesterday. <laughs> Председателят удоволствие бе да ви изслушаме, също както и вчера. Координаторите сега имат думата. Господин Декамп не е тук. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Simpson. Tuvo siempre... Господин Де Грандес Добре дошъл, господин Симпсон. Трябва да кажа, че винаги съм ви уважавал като председател на нашата комисия. Ние социалистите винаги сме ви смятали за почтен човек, за човек, който винаги е отстоявал интересите на ЖП транспорта, но също и на други видове транспорт. Важно е цялата система да работи ефикасно, Морските магистрали са важни като альтернатива на ЖП транспорта, като система, която да действа успоредно с системата на ЖП транспорт. Морските магистрали са замислени като хоризонтални връзки. Във връзка с тях могат да се очертаят три елемента. Първо, опазване на околната среда и намаляване на емисиите на въглероден блок и второ интегрирането на магистралите в логистичната верига и трето подобряване на качеството на морския транспорт, повишаване на ефикасността на управлението на трафика и добро управление и обучение на човешките ресурси. Важно е да бъдат свързани един с друг отделните видове транспорт шосения транспорт, ЖП транспорта, вътрешните водни пътища трябва да бъдат обвързани с морските магистрали. Трябва да се повиши ефикасността на логистичната верига. Това е възможно само ако се обвържат един с друг отделните видове транспорт. Коридорите в трансевропейската транспортна мрежа трябва да бъдат свързани с морските магистрали средствата, предвидени за морския транспорт и пристанищата, не са съразмерни на цели като защита на предприемачеството, насърчаване на заетостта, намаляване на емисиите от въглероден двуокис и безопасността. Господин Симпсън, помолихте ни за помощ, призовахте ни за това да предвидим повече средства. Ние също смятаме, че са необходими повече средства, за това и ще ви подкрепим като политици. Морските магистрали са много важни с оглед на установяването на удобен и ефикасен транспорт. ЖП транспорта няма да може сам да се справи с постигането на тази цел. Благодаря ви за това, че наблегнахте на необходимостта от повече средства. Ще се ползвате с нашата подкрепа в това отношение. Благодаря, господин Хертук. Благодаря, господин председател. Скъпи Брайан, нека и аз те приветствам сърдечно с добре дошъл в тази сграда, която добре познаваш за моята политическа група и за мен днес е изключителна чест да те приветстваме с добре дошъл тук. Много се радваме отново да чуем твоя глас. Изглеждаш изключително добре. Пожелавам ти всичко най-хубаво. Мисля, че времето, което си прекарал извън парламента, ти се отразило добре. Брайан ти стъпи във важна длъжност. Знаеш, че по време на миналия мандат двамата с теб тясно си сътрудничихме в работата по насоките за трансевропейските транспортни мрежи. Аз бях координатор по тази тема. Често сме самокритични, често отправяме критика към Европейския съюз, но Що се отнася до тази стратегия, стратегията за морските магистрали, мога да кажа, че сме единствени по рода си в света. Ние сме единствените, които създадоха идеята за тази мрежа, идея, която се основава на много ясна цела, именно пълно интегриране на отделните видове транспорт и постигане на принадена стойност. Знаеш, че по време на миналия период от 2004 до 2014 година морските маршрути не играеха почти никаква роля в рамките на трансевропейските транспортни мрежи. Европейската комисия правилно установи този пропуск и включи морските магистрали в документа, който изготви. Отчасти по време на тристранните разговори в навечерието им бе много трудно да убедим съвета и държавите членки, че са ни необходими морски магистрали. Човек като чуе думата морски магистрали, най-често мисли за периферните държави членки с излъз на море. Но тази тема е много по-широко обхватна и е важна за Европейския съюз ти изложи своите приоритети, които аз напълно споделям, а именно опазване на околната среда, преход към други видове транспорт, интегриране на морските магистрали в логистичната верига. Ако не оптимизираме логистичната верига, в дългосрочен план няма да постигнем принадена стойност. Много важна е също така и темата за безопасността ще се спра и върху още нещо, а именно, когато говорим за морските магистрали, говорим и за позицията на Европейския съюз от геополитическа гледна точка. И като се има предвид това, наистина е очудващо, че Европейският съюз във външната си политика прави толкова малко за справяне с кризите, например в Северна Африка. Северна Африка е един потенциален пазар. Нека ви дам за пример Суетския канал. Египет е наш партньор, съседна нам държава. Мисля, че беженските потоци трябва да се разглеждат именно в такъв по-широк контекст. Затова според мен морските магистрали са възможност за един по-широко обхватен подход. Жалко е, че мобилността и транспортната инфраструктура не са теми, на които се отделят толкова голямо внимание в Европейския съюз. За лидерите в Европейския съюз тези теми, транспортната инфраструктура и мобилността, не са чак толкова важни. Опоменават ги едва ли не мимоходом с половин изречение. Работната програма на комисията Юнкер съдържа, например, само пет члена, отнасящи се до транспорта, и тези пет члена са формулирани доста общо. За онези от нас, които вече от години работят в тази област, е много важно да работим заедно, така че тази тема най-накрая да заеме своето достойно място в европейската политика. Не искам да се правя на многознайко, що се отнася до геополитическия аспект, но ако следим събитията по света, промените по света, то ще видим, че е, останалите региони не спят. Да вземем за пример Латинска Америка, държави като Гватемала и Никарагуа, тези държави се опитват да установят своя връзка между Атлантическия и Тихия океан. Доколкото знам, са предвидили 40 милиарда долара за този проект. Всичко това е важно за нас. Не е достатъчно да спорим само за споразумението за свободна търговия с САЩ, без да го разглеждаме в по-широк геополитически контекст. Няколко думи и за Европейския фонд за стратегически инвестиции или плана Юнкер. Обявихме се за този план, въпреки че първоначално никак не му се радвахме, защото се предвижда той да се финансира и от инструменти в областта на транспорта. Мисля, че е добре морските магистрали да могат да бъдат финансирани по фонда за стратегически инвестиции, т.е. да получат и частно финансиране. Така, според мен, те ще заемат и по-приоритетно място. Господин Зиле. Благодаря ти, Брайан. Радваме се, че си тук отново сред нас и ни представи новите си задачи. Представенето ти беше ам, много впечатляващо. Две неща ще кажа. Нещо, което вече беше засегнато. Какви са ам, според теб възможностите, просичащи от FC? На хартия се казва 315 милиарда за следващите години, като се предвижда финансиране и за водните пътища. Добра възможност е да се използват европейските фондове, за да се привлекат и частни инвестиции за създаването на тези морски магистрали. Трябва да се има предвид и бюджетната неутралност, аспект, който е засегнат в плана на господин Юнкер, къде смята, че ще се влеят тези средства, които са предвидени за морските магистрали. Вие смятате ли, че тези средства ще отидат към по-важни геополитически области, свързани с морските пътища? Относно въпроса за коридорите и областите като Северно и Балтийско море, които са контролни области за емисиите, въпроса за метанола и количеството му отделено от корабите, има нови правила за тези области за контрол на емисиите. Какво е новото развитие според теб? Дали това е, създава някакви препятствия или създава възможности за новите водни пътища? И на последно място, нещо, което каза Исмаил за новите, за Суетския канал, нещо, което ти каза Панамския канал. Не смятам, ам, че е точно така. Аз бях в групата Ерлат преди да се финализира Панамския канал. Serious doubts that uh, Nicaragua or Гватемала will do something serious like that. It's, it's not... В, близкото, в близко бъдеще може би няма да е възможно. Имаме uh, опит с крупни проекти, които създават балон, който се пръска в един момент. Трябва да се е, помисли за тази глобална част от морския флот. Гизина Майснер. Благодаря, много се радвам, че си тук сред нас трябва да кажа, че е, много се вълнувах, че ще те видя тук в качеството ти на координатор за морските магистрали, защото ти всъщност си човек, който е привързан към ЖП транспорта. През 2009 година аз се интересувах с интегрираната морска политика, а тогава ти още не разбираш за какво става въпрос и ми викаше магазина «Ами, какво искаш да ми кажеш. Но сега и ти си се убедил колко, е важен, колко важни са морските пътища за Европа като цяло и за Обединеното кралство в частност. М- м- интегрираната морска политика е моето хоби все още. Ем, важно е, е всичко да функционира, що се отнася до морските пътища, Европа да е добре свързана и да има по-малко емисии, което е добре за околната среда морските пътища играят много важна геополитическа роля. Тази морска интегрирана морска стратегия не случайно е създадена. Трябва да се спомене по отношение на морските пътища и спасителните операции в Средиземно море. А, имам конкретни въпроси. Винаги се питам дали координаторите координират отделните политически програми. И така конкретно, ти ще бъдеш ли включен в останалите стратегии, Балтийската стратегия, за Северно море стратегията, за Юнийско, Адриатическо море също има стратегии. Крайбрежните страни обмислят как по-добре да се изпълнят стратегиите и да се от полза за техните региони. Сега ти ще бъдеш, ще участваш ли по другите стратегии или не? Ако не, трябва нещо да се промени. Е, има други, е, друг, имам и друг въпрос. Може би е, имаш нужда от подкрепата на някои по-специфични страни. Може би не го казваш, но смятам, че това е важно, защото съм убедена, че имаме нужда от е, е, добри морски магистрали и а, трябва да бъдат обхванати и пристанищата, да има адекватна инфраструктура за новите а, видове енергия. Понякога държавите членки може би не правят достатъчно и може би в този случай могат да се привлекат, привлекат депутати в Европейския парламент, които да направят повече. Третия въпрос е свързан с следното, с уточнения природен газ. Аз съм от северната част, за това ме интересува този въпрос. А, как а, виждаш ти развитието в, тази насока? течната форма може би не е много подходяща, защото се е, свързва с водата и оставя следи от замърсяване дейности ам, ам, относно ЕМЗА и а, контролните органи, а, дали ам, Also wie gesagt, ich bin mehr für die festen, weil die flüssigen vielleicht. За, за да се извърши контрол върху дейността с тези скрабари или погладители. Последния въпрос. До каква степен най-отдалечените региони играят роля в изграждането на тези морски магистрали. Защото островите понякога имат проблеми с достъпа и с връзките. Вътрешните части на континента също имат проблеми в тази насока. И сега те питам, до каква степен ще играят най-долечените региони роля в твоята работа? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Брайан. Te olet Благодаря ти, Брайан. Благодаря ти, че си тук сред нас днес. Ние сме се срещали преди това. И последния път ти ем, беше все още председател и косите ти бяха по-дълги. Сега някак си си с по-къса коса искам да използвам тази възможност и да питам а, две неща, които са свързани с морските пътища в Скандинавия. А, според а, теб, ам, как ще се развие ам, тази история между Швеция и Финландия. А, има общ маршрут, който е много важен най-вече за товарния транспорт. На 1.1.2015 година, на 1 януари 2015 година, беше засегната темата за, сер, е, за серния диоксид в корабоплаването. Според вас, каква е възможността да се прехвърли по-голяма част е, от товара към морския транспорт, като се има предвид опазването на околната среда? по какъв начин морските магистрали ще имат въздействие върху прехвърлянето към други видове транспорт. Благодаря ви. Благодаря. Вернер Колон има думата. Брайан, много се радвам, че си тук. Присъединявам се към поздравле, поздравленията, изказани от другите колеги. Благодарим ти за работата ти през миналия мандат и за това, че а, ти се занимаваш с морските магистрали. Това е логическа последица, проистичаща от а, а, стратегията в областта на транспорта. Има много важни ключови пристанища в северната и в южната част на Европа. Освен това, създаването на мрежа, която да обхваща вътрешните пътища и европейските оси. Морските магистрали остава една от европейските транспортни оси. Това е благодарение на нашата комисия. В началото не беше ясно, че морските магистрали ще бъдат внедрени в едната от транспортните оси и ще разполагат съответното финансиране. Нещо друго. Ем, между а, Европа, Съединените щати и Азия се осъществява търговия под формата на контейнери. Беше споменато значението на Суетския канал. Да не говорим за важните пристанища като Роттердам, Хамбург и други. Освен това, трябва да кажем, че големите 14 000 ЕУ кораби и контейнери играят също много важна роля, но те а, ще бъдат премахнати и вече ще се разчита на по-малки кораби, контейнери, които ще оперират по северното и южното крайбрежие. И сега въпросът ми е а, как, стои, а, как стоят нещата с съществуващата концепция, какви възможности съществуват за по-нататъчно транспортиране по морските магистрали. Знаем, че китайците им разполагат с част от Суетския канал и сега като съществува проблема с Гърция, трябва да видим какво ще се случи с инвестициите в Пирей. Трябва като европейци да следим какво се случва и а, освен това да а, играем важна роля. Потреблението на енергия е в много по-низки размери, отколкото на континенталната част като тук се имат предвид и парниковите емисии на въглероден двуокис. Втечнение природен газ също играе важна роля. Освен това е необходимо да има инфраструктура за зареждането на танкерите с втечнен на природен газ и инфраструктура за транспортирането на контейнерите. Казахме, че е, се създава тенденция с използването на тези по-малки е, кораби, които пренасят е, контейнери. Е, в посока скандинавските страни и не само в тази посока, както и въпроса с е, навигационната система Галилео, как може да бъде обхваната и тя, така че да има по-добър мониторинг. Босфора също играе важна роля. Ти каза, Брайан, че трябва да има връзка с Черно море. Относно областите за контрол на емисиите, много важна тема. В крайна сметка обаче никой не може да се справи с разходите, защото бункерите могат да, бъдат, могат да се предвиждат с много ниски нива на сяра, които са разрешени. Относно скраберите и втечнения природен газ, тези теми са част от важна тенденция. Какво е твоето мнение? Тереза Грифен има думата. You, Благодаря, господин председателю. Брайан, много се радвам, че си тук сред нас. Брайан се пенсионира като депутат, но ти имаш достоен заместник от твой избирателен район. Проекта може да оживи пристанищата в Западна Европа, които преди бяха в опадък. Освен това, може да се стигне до устойчива заетост, нещо, което е много важно за дневния ни е, ред. Освен това, пристанището в Ливърпул, за него също се, пред, се предвижда допълнително ожив, оживяване. Каква ще е ролята на това пристанище за северо регион? бе каза, че ще има високи стандарти за работещите. Се предвижда чиракуване и обучение за млади хора. Само 2% от заетите в морския сектор са жени. Какво правим по отношение на баланса между мъже и жени заети в сектора. Благодаря ти, Брайан. Господин Ван де Камп. Да, аз мисля, че единственият член на тази комисия, който не е работил под председателството на Брайан Симпсън, може би съм аз, но като чувам как е, тече дискусията, мога да кажа, че правим стъпки назад, като че ли нещата са много по-зле, отколкото по времето, когато Брайан Симпсън беше председател. Сега, първия въпрос е свързан с комуникацията. Какво прави вашия екип е, с комуникацията? Добре е да се знае от експерти какво означават е, motorways. Е, може би европейските граждани знаят е, много повече за Гърция, отколкото за морските магистрали. Второ, какво е състоянието на нещата? Аз не разбирам много добре какво правите между 2014 и 2020 година, какво възнамерявате да правите. Тук става дума в тази книжка за проекти между 2000 и 2007 и 2014. Сега, как изглеждат нещата с дейностите в периода 2014-2020 година? След това, показаното току-що от Гезине, сътрудничеството с други координатори. Аз знам какво ще каже Брайан, сътрудничеството е добро, обаче искам да се боря, искам дискусия, искам конфликт. Е, един иска едно, друг иска друго и как ще се реши този конфликт? Да, е, приятелските думи, това е може би нещо, което не е достатъчно и може би ще трябва наистина да влезем в клинч. След това е имал много голяма част от е, транспорта се извършва по море, това беше казано от Исмил. Работите ли сътрудничество с ИМО? или смятате, че това е твърде далеч от нашата перспектива. След това Ports Regulation, ние в момента работим по регламента за пристанищата, темата за багърните изкупи, след това конкуренция между пристанищата, може би ще е добре да кажете нещо в тази връзка. Благодаря, казва председателя, давам думата на Кис Тейлър. Здравей, Брайан! Радвам се да те видя отново. Много добре изглеждаш. Ще ти задам два прости въпроса. Първият. Как морските магистрали ще отчетат и увеличат максимално потенциала на морските превози на кратки разстояния? Можеш ли да дадеш конкретни примери? Вторият ми въпрос. Трансграничното интегриране, трансграничното сътрудничество между отделните пристанища. Как това ще допринесе за ефикасността на морските магистрали? Как трансграничното интегриране и трансграничното сътрудничество между отделните пристанища може да допринесе за ефикасността на морските магистрали. Е, Благодаря, Жорж Бах. Благодаря. Също сърдечно добре дошъл и от е, мен, Брайан. Наистина много сърдечни поздрави бяха отправени към теб и това е признак, че ти продължаваш да бъдеш все така обичан в нашата комисия. Стана много често дума за логистика, за инфраструктура, за финансиране. Смятам, че аз мога да взема отношение по третата точка, която тя, ти засегна, трафик менеджмент и човешкият елемент. Това е и нещото, което ме интересува в случая. Ние знаем, че в близко бъдеще ще имаме недостъг на работна ръка в целия сектор на транспорт, не само в морския транспорт. И наистина са ни необходими филипинци, вьетнамци е, като локомотивни машинисти. Смятам обаче, че морският транспорт трябва да разработи една обща стратегия в тази сфера. Има ли някакви начални стъпки в тази посока? Би ли могъл да кажеш нещо повече за човешкият елемент тук? Това е всъщност третата точка, която ти засегна. Луси Ендерсън. Brian... Благодаря, Брайан. Много се радвам да те видя тук, особено колегите от Обединеното кралство се радват да те видят отново. Заставам зад казаното от Исмаил, а именно, че е много важен елементът, свързан с финансирането. Как смяташ да постигнеш напредък във връзка с финансирането? Радвам се, че бе предоставено финансиране за изграждането на моста в Денвър. Имаше голяма нужда от тези средства. Какво смяташ също и за така наречените мега кораби. Наскоро бе публикуван доклад на ОИСР по тази тема. Как ще се отразят мегакорабите върху общите цели, които се преследват с морските магистрали, най-вече върху устойчивостта? Знаем, че от мегакорабите проистичат както благоприятни, така и по-малко благоприятни ефекти. Няколко думи и за заетостта и най-вече за качествените работни места. Много се радвам, че поставяш силен акцент върху управлението на човешките ресурси, върху обучението, но как да се справим с някои други проблеми, например проблема с морските лица. Много е важно морските лица да имат права във връзка с колективното трудово договаряне но има и някои други въпроси, като например флаговете, под които плават корабите. Понякога те плават под корабите на, под флаговете на държави, които прилагат много ниски стандарти по отношение на заетостта. Какво е твоето мнение по въпроса? Доминик Рике. Euh, Благодаря, господин председател. Аз е, искам да е, поздравя Мариант. Може би аз е, политически съм бил в друга посока, но все пак се радвам, че Брайан е тук. Искам да поставя един въпрос, ще се опитам да го обясня. Инициативата Марко Поло, която беше спряна, е всъщност е инициатива, която е свързана горе-долу с същата тема, морската връзка. И проблемът в приморските магистрали е, че има два аспекта. Един аспект, който е свързан с инфраструктурата, пристанищата, това означава капацитетът на пристанищата, адаптирана инфраструктура и е, шипинг е, и е, също така някои общностни изисквания. Има обаче и още нещо свързано с Марко Поло. Става дума за самите кораби и корабособственици, превозване на товари. Можем ли да приемем, че морските гаргистрали са продължение със същите средства и със същия кораб на а, е, международната морска търговия, а, е, която излиза от Европейския съюз или е необходимо да се предвиди специална екипировка. Ако има специфично оборудване за тези морски магистрали, има ли подходящи средства за това, защото априори е, мисля, че е, тази тенденция трябва да се засили в рамките на ТНТ, на трансевропейските мрежи. Мисля, че там няма е, съответните средства и инструменти, свързани с корабите. Говорим сега тук за хоризонталните приоритети, вида горива, които се използват и така нататък. Моят въпрос е дали корабите са важна тема тук и ако да, има ли е, необходимите средства да бъде използвана такава корабна система, която да бъде подходяща към е, системата шорт-шипинг? Благодаря, Джеки Фастер. Благодаря, господин председател. Много се радвам да видя Брайан, като че ли никога не ни е напускал. ще задам въпрос, който може би не попада в мандата ти. Но мисля, че е важен във връзка с европейските пристанища. Посетихме немалко пристанища и направихме някои констатации във връзка с директивата за емисиите на серни оксиди. Както знаеш, това бе един доста спорен текст. Много от представителите на отрасъла инвестираха не малко, за да закупят съоръженията които се изискват по тази директива. Има и още една директива. Директивата за чистата вода. Тя спада към ресора на Генерална дирекция околна среда, а директивата за серните оксиди спада към ресора на Генерална дирекция транспорт. В момента сме свидетели на конфликт. От една страна отрасълът е инвестирал немалко, за да спази изискванията по директивата за серните оксиди. На местно равнище се приемат и необходимите законодателни актове във връзка с тези съоръжения. А служителите на Генерална дирекция околна среда заявяват, че тяхната директива, техният текст се ползва с примат спрямо от директивата за серните оксиди. Какво е положението в момента? Немалко представители на отрасала са вложили действайки добросъвестно немалко средства, за да спазят изискванията по директивата за серните оксиди, а в момента нямат никаква яснота. Не се знае кой от двата текста ще се прилага. Разговарях с Генерална дирекция мобилност и транспорт. Изразих позицията на представителите на отрасъла, но проблемът отчасти се дължи и на Генерална дирекция околна среда. В момента няма никакъв напредък. Вече казах, че представителите на отрасъла на ниво пристанища са вложили немалко средства, приети са и законодателни актове на местно ниво. Трябва да вземем предвид и морския сектор като цяло и неговата конкурентоспособност в световен мащаб. Ще разчитам на теб по този въпрос. Председателят. Аз също се вписах в списъка на изказващите се, както направи и ти. Моят въпрос е съвсем ясен. Очевидно има определена връзка между морския транспорт и председателят на нашата комисия, защото твоят предшественик Пауло Коста, той беше след това шеф на пристанището в Венеция, обаче той каза, че е научил много неща в Европа, че всъщност трябва да сътрудничат пет пристанища от три страни, да изготвят един общ продукт и всичко това тече чудесно, но е само един добър пример за сътрудничество. А ние се грижим за европейското измерение. За моята страна, Федерална република Германия, нашето правителство не е поело отговорност за германска пристанищна политика на федерално ниво. Това се прави на ниво федерални провинции. Например, е, в Долна Саксония беше решено да се е, изгради е, дълбоководно пристанище в Кукхафен. Поправя се ораторът Кукхафен. Куксхафен Големите кораби не могат да пътуват е, до Хамбург. Сега пристанището е готово и една последна снимка показва два кораба, но Хамбург каза, че ще разширят Елба за да не стигат тези дълбоководни кораби до това пристанище, а до Хамбург. Ако това беше в компетенциите на федералната държава, това щеше да се реши като въпрос. И сега, ако ние прехвърлим този модел към Европа, ако Елба бъде разширена, необходимо ли е това да става с европейски средства? Дълбоководното пристанище, за него необходими ли са европейски средства? За мен това е разхищение на средства, но питам какво е твоето мнение? Второ, каква е организацията и сътрудничеството в този случай? Вторият въпрос морският транспорт, там се използва мазут, а това е един особен продукт при производството на нефт. Така че в случая може да се каже, че океанските кораби изгарят гориво без филтри. Това може би беше казано от газинете економисва средства, обаче милиардите, които се влагат в ремонт, ускъпяват много нещата. И ако сега се използват филтри, тогава вече емисиите ще бъдат значително по-малки, обаче разходите ще бъдат малко по-големи. Е, като мога да кажа, че задвижването на тези океански кораби не е най-скъпият елемент. Как ти би е, действал в този случай? И сега, Брайан, много въпроси има към теб. Давам ти думата. Well. Господин Симпсън. Ще отговоря на въпросите в последователността, в която бяха зададени. Въпроса е на господин Де Грандес. Интегрирането на морските магистрали в логистичната верига, включването им в останалите коридори. По този въпрос трябваше първо да установим каква е посоката на трафика. Според нас, ЖП мрежата трябва да бъде свързана с мрежата на пристанищата. Както казах, няма никаква полза от едно чудесно пристанище с отлична инфраструктура, ако товарният влак, след като е изминал 5 мили от отсечката, попадне в задръстване. Затова се опитваме да внушим на действащите лица да вземат предвид подобни проблеми, да гарантират по-безпрепятствени транспортни потоци. Когато проведохме консултации, участниците в тях казаха, че проблемът е в логистичната верига, в транспортирането на стоките от мястото им на производство до крайния потребител. Искаме цялата тази верига да функционира по-ефикасно. А що се отнася до екологичния аспект, можем да го обсъждаме до безкрайност. Но мисля, че зоните за контрол на емисиите бяха много важни. Това са зоните предвидени по Конвенцията на Международната морска организация. Именно тези зони принудиха балтийските държави да действат. В момента те са постигнали най-голям напредък при понижаването на емисиите от серни оксиди. Те са постигнали най-голям напредък в световен мащаб. Мисля, че трябва да понижим нивото на, серните, на емисиите на серни оксиди в целия Европейски съюз. Някои държави все още не са стигнали до там, но съм убеден, че ще го постигнат. Затова започваме да изграждаме необходимата инфраструктура, например под формата на приемни съоръжения и други. Радвам се, че съм ви убедил в необходимостта от повече средства. Знам, че някои от вашите колеги биха казали, че нямаме нужда от повече финансиране. Но не бих им обърнал внимание. Как можем да аргументираме в полза на морските магистрали спрямо тунела Бренер, например. Не бих се впускал в такива аргументи. Бих искал само да наблегна, че в момента трябва да отказваме финансиране за добри проекти, тъй като не разполагаме с достатъчни средства би ни се искало не да се увеличи дела на общото финансиране, а да се увеличи нашият дял в, размер, в общия размер на финансирането. Показаното от Исмаил, трансевропейските транспортни мрежи са единствен по рода си проект в европейската транспортна политика. бихме могли просто да приложим поредната обща политика, в която да участват всички, но в случая не направихме така. През 1991 година участвах в първите разисквания за трансевропейските транспортни мрежи с Кюнтер Луткен. Тогава всеки един член на парламента излезе с свой проект. Имаше един основен проект в Шотландия – трябва да сме конкретни, да установим какво искат държавите членки, така че да постигнем и осезаеми резултати. Мисля, че в момента се справяме добре. Първоначално по трансевропейските транспортни мрежи не бяха предвидени морски магистрали. Междувременно комисията осъзна необходимостта от тези магистрали и те са част от трансевропейските транспортни мрежи. Има редица проекти по трансевропейските транспортни мрежи, към които се добавят и морските магистрали. Първоначално никой не знаеше в какво точно се състои този проект, никой не знаеше какво точно правим, но в момента мисля, че има по-голяма осведоменост. Справихме се. Аз първоначално заявих, че искам да работя в областта на пристанищата, Казах, че можем да работим за разпределянето на средствата по проекти. И мисля, че това е най-добрият подход. Трябва да се признаят значимостта на пристанищата и на морския транспорт. По въпроса за стратегическата позиция на Европейския съюз, съгласен съм с онова, което казахте. Обмисляйки въпроса за третите страни, мислех за Северна Африка, за Молдова и Украина в региона на Черно море. Обмислях и въпроса за споразумението за свободна търговия с САЩ и с Канада. Имаме и проекти с Египет, с Йордания, с Палестина и Израел. Има коридор за доставка на пресни плодове. Това е коридор към Италия. Настоявах за това палестинските стоки да се квалифицират като такива. Трябва да са стоки, които са, не са от окупираните от Израел територии. Изключително важно е да работим с трети страни, защото не може морският маршрут да има само една крайна точка. Трябва да има и някаква дестинация и това е добре да е трета страна. По казаното от Роберт, Всяко пристанище в трансевропейската транспортна мрежа е допустимо като проект. Да ви дам за пример Росток. И пристанищата в Швеция и Финландия. Всички пристанища от трансевропейската транспортна мрежа могат да кандидатстват за финансиране и да го получат. Проектът с балтийските държави не бе лек, но получихме възможност да направим нещо. Установихме много тясно взаимодействие с балтийските държави при популяризирането на альтернативните горива, на втечнения природен газ, например. Така се стигна и до някакъв напредък в страните от Средиземноморието. Подкрепихме тези проекти в рамките на действащите правила. Мисля, че ще има и втори проект за Средиземноморието. Може и да не съм прав. Панамският канал вече съществувам. Това са кораби с 20 до 30 020 футни еквивалентни единици. Планира се да се движат такива кораби по този канал. Много е важно също така да работим и за решаването на проблемите с превозите на кратки разстояния. по-големите кораби могат да костират само в по-големи пристанища. Затова трябва да намерим решение за превозите на къси разстояния. По въпроса за интегрираната морска политика, Много съм ангажиран с морската кауза. 95% от външната търговия на Европейския съюз се осъществява по море. Но същевременно инвестираме прекалено малко в морския транспорт, което е глупаво, казвал съм го и ще продължавам да го повтарям. Първоначално имахме трудности с възприемането на проекта за морските магистрали, но след две срещи с мен Проектът бе възприят. И сега работим заедно. Опитваме се да постигнем положителни резултати. Има и още нещо. Интересно, работим и с вътрешните пристанища, както и в областта на вътрешните водни пътища. По въпроса за координираните морски стратегии и тях ги обмисляме като възможност. По въпроса за това дали има проблеми с конкретни държави членки. Да, няма да ги посочвам конкретно, но има някои държави, които получават финансиране по кохезионните фондове и го инвестират изцяло в ЖП транспорта си. Трябваше да убедим тези държави членки в нашия проект. Течнения природен газ и поглътителите. Мисля, че можем да се справим с проблема, като използваме хибридни поглътители. Обсъдили сме проблема с Европейската агенция за морска безопасност. На 20 септември на Балеарите ще проведем конференция, посветена на периферните региони. На въпроса как да ги обвържем с проекти за изграждането на морски магистрали. Не искам да разочаровам ам, тези, които ми зададоха въпросите. На 14 и 15 септември ще отида на срещата. Господин, е, ще се опитам да не съм с много дълга коса, тогава и да не съм много посивял. Интересно е, че в северните води не може да си представите какво се случва там. И аз не можех. Ще ви дам пример как се справи корабоплаването през зимата. Трябва да има сътрудничество, сътрудничество между Финландия и Швеция през зимата за разбиване на ледовете и те получават и допълнителна подкрепа от нас. Казахте нещо много важно. Други го казаха също. А именно е, изпълнението на тази директива. Не е добре да има директива за серните емисии и никой да не я а, е, транспонира. Все едно да имате а, е, законодателство за движението по пътищата и да няма нито един полицай на място. съответните органи се опитват да транспонират директивата и шведите, и, финланд, и финландците, така че ние се опитваме да накараме всички да се придържат към изпълнението на директивата за серните емисии. Наземния транспорт, предложението на комисията – Да, ние обсъдихме това предложение с тях и те се съгласиха относно корабоплаването на, кърси, на къси разстояния. В Копенхаген имаше, такова, е, имаше заседание по темата и ние чухме от какво има нужда и така нататък. Но корабоплаването на къси разстояния е нещо, което е важно. И аз смятам, че това е катализатор, който е свързан с морските магистрали и е основна движеща сила в тази област. Все още трябва да се работи по въпроса. Инвестираме в втечнен природен глас, газ, инвестираме в метанол, участваме изцяло, да, инвестираме и в пристанищните технологии относно пристанищата в Европа и сътрудничеството между тях. Това е много важно. Ливерпул, Брест и другите пристанища, които са от голямо значение. Много често казвам, че Ливърпул е от погрешната страна на страна на нашата държава. Това съм го казала, въпреки че Обединеното кралство е отдавна вече в Европейския съюз, но сега след споразумението с Съединените щати мога да кажа, че Ливърпул ще може да играе по-важна роля. Организираме обучения, но не в традиционния смисъл. Ние обучаваме всички моряци, така че да знаят какво да правят, когато нещо се обърка. Относно комуникацията, да, поддържаме връзки с всички, с които можем. Има брошура, в която е отразено и проучването, което започнахме преди 6 месеца. В брошурата се съдържат подробности от проекта. Брошурите са просто като а, ориентир, за да се знае с какво се занимаваме. Относно директивата за пристанищата. They have the coordinators. Well, I'm trying to... got... Имате заседание на координаторите, но много въпроси ми бяха зададени. Корабоплаването на къси разстояния през кале. Това е един много важен пример за един проект за корабоплаване на къси разстояния, който ние подкрепихме. И има и друг проект за вас, Омио или никога не мога да произнеса тези трудни имена. И има и а, проект свързан с управлението на трафика. Когато говорим за а, каналите, трябва да знаем, че а, там съществува а, надлежен контрол на трафика. Финансирането, а, въпрос зададен от Люси, Корабите стават по-големи, защото търсенето на пазара е по-голямо. Разходите за контейнер от Китай до Европа е 200 евро. Са 200 евро. Това не е устойчиво. А един контейнер от Чахай до Ротердам е 200 евро. а толкова струва да се прекара контейнер през Ламанша. Големият проблем е свързан с видовете кораби, които притежават някои страни на флага. Марко Поло е, от, от е, отделя субсидии за е, отделните морски маршрути. Ние даваме безвъз, безвъзмезна помощ. Беше казано, че че ние даваме безвъзмезни средства за определени проекти, а Марко Поло предвижда финансиране за отделните маршрути, както вече казах. Чисти води, джак и да, говорим за хибридния скрабър и а, съответните технологии, с които трябва да разполагат пристанищата. Необходимо е да има технологии, които да не позволяват на скрабъра да потъне във водата. Има и друг проект по Марко Поло, който е много добър. Той обхваща и пристанищата. Добрите е, проекти трябва да бъдат обединени и да обхващат е, пристанищата по северното крайбрежие. Нашият приоритет е, е създаване на отделни връзки между държавите членки. Имаме проблем в държавите членки. Той е следният – ако ми помогнете по този въпрос, ще ми направите много голяма услуга. Искам да знам защо ам, товарен автомобил преминава през границата без никакъв контрол, но някой, ако вземе кора от Испания до Великобритания, трябва да ам, бъде проверен съгласно всички регламенти за пристанищата, за корабоплаването и така нататък. Не ми се струва правилно. Хамбург и пристанището на Елба, връзката между тях, ние предложихме на германското правителство а, да а, обмисли връзката с а, каналът, който води до Кил. Това е което мога да ви кажа. Благодаря ви. Brian, vielen Dank. Ich glaube, in den fünf... Brian, благодаря много. Мисля, че за петте години като председател никога не ти е давана възможност да говориш толкова дълго като днес, така че мисля, че днес наваксваш. Благодаря ти обаче, че отговори на всички въпроси, че си записа всичко много точно и е, аз е, мисля, че ти стана ясно, че всички бяхме много радостни тук, че ти беше сред нас. Е, всичко най-добро ти желая.